Witam Państwa. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Moje późniejsze przybycie wynika z faktu, że byłem na spotkaniu. Добър ден, извинявам се за закъснението, но а, е, имах среща с земеделски организации още от е, а, 8 часа, а и министъра на Република Чехия също трябваше да срещна, затова изостанахме в графика, но ще наваксаме. Що се отнася до проекта за дневен ред, няма възражения. Както знаете, заповядайте. Благодаря. Днес ще гласуваме, нали ще гласуваме? Да, ще гласуваме а, за протеиновите култури. И така. Както знаете, искам да съобщя, за кончината на господин Едуард Ферон, който работи с нас дълго време. Отстояваше каузата на селското стопанство, на замеделските стопани. И за това ние поднасяме искрените си съболезнования на неговото семейство, на приятелите му. Мисля, че това мога да направя от всички. Помните го, той беше един искрен, усмихнат е, човек. Може да не сме били съгласни с политическите му позиции, но като човек с него работихме много добре в името на селското стопанство, на земеделските стопани. За това ви моля за минута мълчание в памет на нашия колега. Благодаря. Proszę Państwa, posiedzenie jest transmitowane онлайн. Благодаря ви и така излъчва се пряко нашето заседание. Ще гласуваме. имаме доклада за протеиновите култури. Минаваме направо на точка четвърта. Е, избор на нов е, заместник-председател. В момента тъп нямаме. Искам да ви благодаря. за всички е, поздравления, които отправихте през мен към а, колегата а, Дънчила. Пожелаваме успех, но това означава, че трябва да изберем нов а, заместник, защото а, член на нашата комисия стана министър-председател на Румъния, както а, знаете. И така по точка четвърта. Съгласно процедурата за избор на заместник-председател, политическите групи имаха възможност да излъчат кандидати. и да уточнят конкретната кандидатура. Откривам процедурата. Колегата Андри от Социалисти и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за казаното за нашата колега. И аз в качеството си на координатор за социал-демократите бих искал да и пожелая много кораж е, при изпълнението на новите и толкова важни задължения и то във времена, които са съдбовни за бъдещето на Европейския съюз. Тя бе наш изключително активен член, отстояваше интересите на европейското законодателство, по вре... е, е замедели, извинете, по време на целия си мандат, убедено и категорично. И е, бих искал да представя Габриел Жоана, е, която е приемник на нашата колега. Тя е зад мен. Е, представяме за като кандидатура за поста заместник-председател на нашата комисия с надеждата да й окажете доверие. Тя, колегата, разполага с всички необходими качества, за да изпълнява задълженията си както на депутат, така и на заместник-председател на Комисията по селското стопанство. Моля да впишете тази наша кандидатура, господин председател. Благодаря ви. Някой друг жела ли думата? Да, благодаря. Господин Марко Дзулу е кандидата на нашата политическа група ЕФДД. И е, двамата кандидати са титуляри в нашата комисия. Има ли други кандидатури? Тогава преминаваме към процедура на гласуване. Заповядайте. Когато започнахме работа по дневния ред, нещо не разбрах и не можах да се ориентирам. Попитах, възможно ли е да внесем промени за утре, да разменим местата на точки 12 и 13. Тоест, втората точка за утрешния дневен ред да мине като първа – ще ви бъда благодарна, ако приемете тази е, промяна. Точка 13. Бъдещето на продоволствието и замеделието а, с докладчик Дорфман да мине като първа точка утре сутринта и след това а, е, точка 12. E, zgody ze strony e, panów posłów sprawozdawców. Dobre. Ако e, докладчиците са уведомени и са съгласни за тази промяна, Дорфман и е, Карти, добре, виждам, че са съгласни и можем да направим тази промяна. Заповядайте, господин Николсън. Благодаря. Интересуваме определена информация по системата ДОНТ, още когато се формираше комисията, мисля, че мястото на заместник-председател се полага на политическата група ЕФДД. Не е ли така? Системата ДОНТ не се ли прилага не само в началото, но и през цялото време? Аз помня, че възникна напрежение в началото и е, не получи е, политическата е, група подкрепата на комисията за заместник председателското място. Затова искам да ви попитам, прилага ли се Донт? Жива ли е тази система? Отиде ли си? Просто питам. Proszę вияснение, пана Филипа. Заповядайте, доктор Фелипе. има договорености между политическите е, групи, които отчасти имат отношение към Донт, други нямат. Всичко опира до политическите договорености между групите. От гледна точка на процедурния правилник, Важно е онова, което се, се реализира в деня на гласуването. Най-важни са резултатите от е, гласуването, следва се строга процедура. Разбира се, аз не мога да коментирам а, е, какви ще бъдат резултатите или какви биха могли да бъдат политическите договорености, които предхождат гласуването. Благодаря. Pan poseł Roda. Yes, thank you, Chair. Uh, От гледна точка на договореностите между политическите групи, искам да кажа, че при нас в АЛДЕ сме на позиция, че такава договореност вече няма. И когато избирахме заместник председател на парламента, Предвиждаше се мястото да бъде заето от а, а, госпожа Майснер от Алде, но парламентът гласува с доста голямо мнозинство за кандидата на ЕФДД. С други думи, политическа договореност няма и нашия въпрос е същия като на господин Никълсън ще се въздържим. Нямаме нищо против кандидатите лично, но ще се въздържим, защото според нас договореността вече не е в сила и фактически ние не знаем дали ще бъде редно да приложим системата ДОМТ или да постъпим другояче. Просто искам да ви уведомя защо ще се въздържим. Мотивирам се. Приема информация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 Предлагам социалистите да се замислят какво означава социализъм. Социализъм означава справедливост, справедливо разпределение. Е, ако искат да бъдат социалисти, социалистите, ако искат да разпределят справедливо, да дадат път на по-малките групи. E, много интересна размяна на становища, много полезна но тя трябва да се потвърди с гласуване. Затова пристъпваме към гласуването. Да проверим и броя на титулярите и на заместниците. Проверявам списъка политическите групи ще се вземат с вътрешния си контрол. Те ще се самоорганизират и а, вече заместниците и титулярите ще се споразумеят кой ще гласува. Имаме излъчените кандидатури.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 червено и зелено, съответно за госпожа Жоана и за господин Дзуло. Sorry, I would like to signal that the, the, the interpreters are not interpreting uh, uh, fast enough. I mean, it is... Съжалявам. Много е деликатна процедурата. Много е важно всичко да е ясно, всяка дума да се превежда правилно, а, а преводът изостава. Съжалявам, но обръщам внимание на това. Окей, пан посъл Деси, так? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nur meiner Fraktion äh, sagen, dass wir der Kandidatin der S&D zustimmen смятам, че трябва да гласуваме за двамата кандидата, както е, е, се полага. Chcę powtórzyć. Osoby, które głosują za. Powtarzam. Хората, които гласуват за госпожа Жоана натискат зеления бутон. Който гласува за господин Дзуло, натиска червения бутон. Това ясно ли е? Жили в свои групах. Пак се обръщам към ръководителите на политически групи в комисията. Разберете се помежду си кой ще гласува на е, мястото на титулярите, ако те отсъстват. Договорихме ли се? И така, пристъпваме към гласуване. Червено за госпожа а, Жуана и а, другия бутон за господин Дзуло. Гласувайте, моля. Може би и картата трябва да си сложа. Czy głosowa... jeszcze w tej chwili można dokonać zmiany?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 Значи, и така, вече е ясно кой е гласувал. Край на процедурата. Gratulujemy pani Gabrieli. Ето и резултатите. За госпожа Габриела Жоана е избрана за заместник-председател. Каним я да се присъедини към нас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 Имаме избран нов заместник-председател. Поздравления! Давам думата на а, колегата Гарсия, за да гласуваме по особено важния доклад за състоянието и бъдещите перспективи на овцевътството и козевътството в Европейския съюз. Давам думата на докладчицата. Благодаря. Наистина, говорим за един особено чувствителен отрасъл, който търпя големи загуби през изминалите години. И в комисията има почти пълно единодушие, че трябва да обърнем внимание на овцевъдството и козевъдството. Много наброй бяха измененията, които бяха предложени. И това само по себе си е признак за големия интерес към темата. Благодаря на всички членове на комисията, на секретарията, на административните сътрудници за всичките им усилия. Както казах, много голям е броят на измененията. Имаме доста компромисни предложения по основния текст и по преамбюла. Надявам се, че това ще облегчи гласуването. Имаме 18 компромисни изменения по законодателния текст и още 7 компромиса по съображенията в преамбюла. Всичко това показва че работим за едно балансирано гласуване. Мисля, че ще протече гладко гласуването. Така се надявам, защото се опитахме да отразим опасенията на а, някои колеги. Бихме могли да гласуваме някои изменения в пакет Амблок 15, 16 и 17 биха могли да бъдат гласувани заедно, защото по тях имаме сходни виждания. Това мога да кажа по въпроса. Надявам се доклада да срещне подкрепата на колегите, защото на тази тема трябва да обръщаме внимание. Тя е много актуална, а и да имаме предвид бъдещите търговски споразумения. Благодаря. Преминаваме към гласуването. И така гласуваме изменение едно За. Против. Приема се. Przeciw. Odrzucona. Две. За. Против. Въздържали се. Три За. Против. Отхвърля се. Четири За против, приема се 5 за, приема се 6 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. 7 за, против, отхвърля се. 8 за, против, отхвърля се. 9 за, приема се. Компромис 1 електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Компромисът се приема. 148 за. Приема се. 284 за. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 145 за. Приема се. 146 за. 146, моля. За, против. Отхвърля се. 147 за. Приема се. 150 за. Против. Да проверим 150. Гласувайте. И към гласуване. Край на гласуването. Приента. Приема се. Триста двадесет две. За. Приема се. Триста шестдесет и пет. За. Приема се. Сто 153 за, против, отхвърля се. 154 за, против, отхвърля се. 155 за, против, отхвърля се. 156 за, против, отхвърля се. 157 за, против, отпада. 158 за, против, отхвърля се. 160 за, против, отхвърля се. 161 за, против, отхвърля се. Компромис 4. Всъщност да проверим 161. 161. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, компромис 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 381 на господин Неков. За. Приема се. 100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 Край на гласуването. Отпада. 177. За, против, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 178 за, против, отпада. 179 за, приема се. 180 за, приема се. Компромис 4. Гласувайте. Моля, гласувайте за компромис 4. Край на гласуването. Приема се. 195. За, против, приема се. 196. Приема се. 2002. За. Приема се. 2004. 200, е, извинете, 204, разбира се. Е, Отвърля се. 207 за, приема се. Компромис 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 194. Край на гласуването. Отхвърля се. 219, казва председателя. За, против. Отхвърля се. 218 за, против. Отхвърля се. 3, 8, 6 за, приема се. 2, 2, 0 за, против. Отхвърля се. Компромис 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 229. Приема се. 230. За, против, отхвърля се. 236 за, против, отхвърля се. 238. Проверяваме 236. Двеста Край на гласуването. Отпада. 238. За против Да проверим 238. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа в повече. 270, 370 за против приема се. 385 приема се. Компромис 7, моля гласувайте. 248 за, против, приема се. 252 за, против. Да проверим. Не знае всъщност. Да проверим 252. Край на гласуването. Отхвърля се. 253 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 256 за. Приема се. компромис 200, всъщност 274 за, приема се. Компромис 8, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 264 за. Приема се 265. Приема се. 267. Приема се. 275 за. Приема се. Компромис 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 285 за. Против. Отхвърля се. Компромис 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 294 за. Приема се. Компромис 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста осемдесет бове. За, против, отхвърля се. 383 за, против, да проверим 383. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Гласувайте. да гласуваме по компромис 12. Край на гласуването. Приема се. 305 е Тарабела. За, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 306. Приема се. 308 за. Приема се. 309 за. Приема се. Компромис 13. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 321, 321 за, против, отхвърля се. Компромис 14, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15, 16, 17, Анблок. Гласувайте по тези три компромиса. Край на гласуването. Сега 371. от е, господин Зулу. За, приема се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се компромиса. 320 за. Приема се. 325 за. Всъщност 320 бе прието, нали? Да го проверим ли отново? Добре, проверяваме 320. Моля, гласувайте по 320. Край на гласуването. Приема се. 325. Кой е за? Приема се. 249 за. Против. Проверяваме 249. Край на гласуването. Също струваше си. Приема се с един глас, струваше си да проверим. 240. 215 за. Приема се. 382 за. Приема се. Компромис 19. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Продължаваме. 330. Госпожа Шрайер. За. Приема се. Благодаря. 375. За. Приема се. 376. За. Против. Приема се, но да проверим. 376 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. 219. За, против, отхвърля се. 250. За, приема се. 200, 372. Приема се. От, отхвърля се. Всъщност. 373. За, приема се. 254. За, против, Отхвърля се. 255 за. Против. Гласувайте, моля. Да проверим. Край на гласуването. Поздравление на госпожа Нойхел и е, господин Тарабела. Сега нататък. Компромис едно. Гласувайте. За. Край на гласуването. Приема се. Сега 14 на господин Неков за, приема се. 16 се приема. 17 приема се. 18 за, против. Да проверим 18. Проверяваме 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 19. За, против, отхвърля се. 20. За, приема се. 21. За, приема се. 22. За, приема се. 23. За, прие... против. Да проверим 23. Край на гласуването. Поздравление. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Компромис 2, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 24 за против. Отпада 26 за. 25 ще проверяваме ли? 26 е за, против, отхвърля се. 27 за, против. Проверяваме 27. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, отпада. Компромис 3. Гласувайте. Край на гласуването. Сега 39. За, против, отпада. 41. За, приема се. Компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. 49. 51. За. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53. За. Приема се. 54. За. Приема се. 55. За. Приема се. 56. За. Приема се. 57 за. Приема се. 58 за. Против. Да проверим 58. Проверка на 58. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 59. За, против, отхвърля се. 60. За, против, отхвърля се. 61. За, против, отпада. 62. За, против, отхвърля се. 63. За, против. Да проверим 63. Проверка на 63. Гласувайте. 63. Край на гласуването. Шестдесет За. Приема се. 66 за. Приема се. 67 за. Против. Проверяваме. Проверяваме 67. Моля, гласувайте. 67. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. За. Приема се. 69. За. Приема се. 70. За. Против. Отхвърля се. 71. За. Приема се. 72. За. Приема се. 73 за, приема се. 74 за, приема се. 75 за, приема се. 76 за, против, отхвърля се. 77 за, против, приема се. Отхвърля се, поправя се. Водещи. 78 за, приема се. 79 за, против. Да проверим. 79 проверка на 79. Край на гласуването. Приема се. 80 за. Приема се. Със същото мнозинство. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 за, против, отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 94 за, против, отхвърля се. 95 за, приема се. 96 за, а, а, приема се. 98 за, приема се. 99 за, против, Отхвърля се. 100 за. Против. При... Отхвърля се. 101 за. Против. Да проверим 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 102. За. Против. Отхвърля се. 103. За. Против. Да проверим 103. Гласувайте, моля. Гласувайте по 103. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. 105 за, приема се. Компромис 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Сега отиваме на 110 за, против, приема се. Но трябва да проверим. Моля, гласувайте по 110. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11 за. Приема се. 111, извинете, 110 е, за, против. Всъщност не зная господин, а, дали е, господин Андрю е гласувал и кога, така че гласувайте, моля, да проверим. Първо да видя как координаторите гласуваха и след това. Сега край на гласуването. Приема се. и 113 сега и 114 заедно. 113, 14, 15 и 16. Който е за, против, приемат се. Да проверим ли? Прияти са, но да проверим все пак. Изчакваме господин Ярви. Може би неговия глас ще е решаващ. Готов ли сте? Край на гласуването. Приема се. Приемат се. 117. За против. Да проверим. 117. Моля, гласувайте. В 117 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 118. За. Против. Приема се. 122 на господин Неков. 122. Приема се. 124 за. Против. Да проверим 124. 124. Край на гласуването. Отхвърля се. 125 за, приема се. 126 за, приема се. 128 за, приема се. И сега да гласуваме по цялостния текст със съответните изменения. Моля, гласувайте по проекто резолюцията, включително измененията, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Имате думата, госпожо докладчик. Госпожа докладчикът има думата. Благодаря, благодаря и от името на целия сектор, защото този доклад е много важен за тях. Надявам се, че в пленарната зала ще има мнозинство, което ще прокара без проблеми доклада в пленарната зала. Благодаря на всички и честито! Sprawozdanie sektoru warty развою. Оба сектори варте развою. Jeszcze раз, пани poseł. И така. Още веднъж благодаря. Продължаваме по-нататък. Окей, Филип зарządził break 2 минути. Две минути почивка, ако обичате. Yes. mamy bardzo interesujący punkt zazielenienia. W momencie, kiedy przyjdzie nam... И така продължаваме работата си. Екологизирането. Имаме възможност за обмен на мнение по тази тема. Във връзка с реформата на ОСП, приветствам представителя на Сметната палата, господин Само Ереп, член на първо отделение на Сметната палата, който днес ще ни представи доклада по екологизирането и прилагането на системата на зелени плащания. От много време работим по тази нова форма на преки плащания – като част от реформата на ОСП от 2014 година. През 2016 бяха въведени тези нови зелени плащания, за да се противодейства на някои неблагоприятни замеделски практики, които влияят отрицателно върху климата и околната среда ще чуем от господин Йереп за основните констатации от доклада им. Благодаря още веднъж, защото тази тема буди много противоречия. И с нетърпение очаквам колегата Дес да вземе отношение след това, защото колегата Дес, колегата Декастро работят по въпроса за екологизирането и когато обсъждахме пакета Омнибус, имаше предложение за вземане на решение в тази връзка. Заповядайте. Thank you, Chair. Honorable members of the committee. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, и благодаря ви за възможността да ви представя главните констатации и а, изводи от специалния доклад, посветен на екологизацията и зелените плащания. Реформата, мярката екологизация под формата на ново пряко плащане бе е, въведена през 2013 година с реформата на ОСП, като механизъм е, за компенсиране на земеделските стопани за благата, които осигуряват за подобряване на околната среда. Европейският съюз се харчи до 12 милиарда евро годишно за тази мярка, която възлиза на 30% от преките плащания по ОСП и на близо 8% от бюджета на Европейския съюз. Първите плащания бяха получени през 2016 година по искания, внесени през 2015. Главният извод, който се налага от одита, е, че екологизацията, която се осъществява по-настоящем, не е особено вероятно да повиши екологичните характеристики на ОСП. Е, изискванията по, по екологизацията общо взето съответстват на обичайната земеделска практика в резултат от което до 65% от земеделските стопани могат да ползват тези плащания без да подлежат на някакви особени допълнителни задължения. Е, съответно, положителната промяна на тази мярка е, е твърде ограничена е, и по обработваеми площи не възлиза на повече от 5% от общата обработваема площ. 73 до 77% от земеделските стопанства изпълняват поне едно задължение по, по екологизацията. Е, дори и на един хектар е, от 100 хектара да се осъществява си оборот по линия на екологизацията, комисията отчита всички 100 хектара за обхванати в рамките на тази политика. Тоест земеделските стопани от друга страна поначало се изпълняват екологичната практика, така каквато е формулирана тя, преди още да е била формулирана и общо взето не се очаква относителният дял да възлезе на повече от 5 до 7%. И този показател е, има следователно твърде ограничена употреба за наблюдаване на екологосъобразността на общата сълскостопанска политика. Констатираме, че комисията не е задала конкретни показатели и по никакъв друг начин не е определила какво се очаква, какъв се очаква да бъде общия екологичен и климатичен ефект на тази политика. Въпросът може да бъде свързан с тематичната стратегия на Европейския съюз за опазване на почвите или с пакета е, за климата и е, енергетиката към 2020 година, или енергийната и климатична рамка, специално за парниковите газове до 2030 година, или стратегията на е за биологичното многообразие. Без обаче да бъдат зададени конкретни количествени показатели за ОСП, не можем да говорим за един интегрален всеобхватен подход. Разговорите е, по, е, в тази област не бива да се свежда до това дали екологизирането на ОСП е, може да повиши общите екологични показатели на политиката на Съюза или да забави е, до някъде нейното развитие. И въпросът е не дали а сколко колко следва да подобрим екологичните показатели на ОСП. И за да отговорим на този въпрос, трябва да разполагаме с надежди съпоставими данни. Установяваме също така, че е, бюджетният задел е, за екологизацията е, възлиза близо на 80 евро на хектар, докато в оценката на въздействието комисията оценява, че средната себестойност няма да превишава 30 евро. Проучването сочи съвсем друго е, въздействие вече върху селските стопани. От 10 и по-малко евро е, за 40% от е, земеделските стопани и повече от 40 евро за 2% от земеделските стопани. Намалена и ефикасността на трите мерки. Диверсификацията на културите не може да се мери по екологичен ефект с и оборот защитата на, на трайно затревените площи като ефект върху нетните емисии е, е практически незначително. Екологизацията, от друга страна, в значителна степен осложнява общата селско-стопанска политика, което не се оправдава от резултатите, които се очакват от екологизацията. Тази сложност е, е, се дължи на препокриването между екологизацията и други екологични мерки в рамките на е, ОСП. Единствената сериозна разлика от кръстосаното спазване е, че при екологизацията по тази мярка санкциите за нарушение обикновено са по-високи. Държавите членки не са се възползвали от дадената им гъвкавост, е, особено е, е, що се отнася до определянето на екологично чувствителни постоянни тревни площи. А по-скоро се опитват да осъществят мярката по начин, който свежда административната тежест до минимум. Възоснова на тези констатации правим следните препоръки за следващата реформа на ОСП. Комисията следва да разработи е, цялостен подход към намесата, е, за повишаване приноса на общата селскостопанска политика за екологосъобразността на политиката на Европейския съюз като цяло, при което да се въведе принципа, че земеделските стопани могат да получават зелените плащания само при постигане на определени нормативи. Е, специфичните потребности по места е, могат да бъдат удовлетворени чрез е, конкретни действия и целево е, възнаграждаване или възнаграждение на селските стопани. В заключение можем да кажем, че промените, които се въведаха напоследък в уредбата на ОСП, обещават да, да, да постигнат известен добър резултат, но решително подобряване следва да очакваме едва в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви за вниманието, ще отговоря с удоволствие на вашите въпроси. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłe. Много ви благодаря за изложението. Съвсем конкретно и стегнато беше. Заповядайте, госпожа Еранс Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Сметната палата за това, че се отзова на нашата покана. Някои от нещата, които каза, до някъде ме озадачиха. Не изненадва, че 71% от земеделските стопани всъщност не правят нищо по е, е, екологизацията, тъй като начинът на разпределение на средствата по ОСП е, е обект на особена критика, всъщност, от, от, от, от наша страна. Е, една малка част от земеделските стопани получават по-голяма част от парите. Но във всеки случай 51% от земеделските стопани са засегнати по един или друг начин от а, е, земеделските стопани. Това е показател далеч по-важен от а, е, относителния дял от обработваемата площ. Също така вие говорите за ролята на екологизацията като цяло от екологична гледна точка. Според мен тя е положителна. Благодарение на тази мярка, на този подход, се забави интензивното земеделие, което е тенденция, търси се повишаване на производителността, но по линия на екологизацията Този процес може да бъде забавен и подобрен. И средствата, които се отделят, не са чак толкова много. Ръста е незначителен с 1-2%, а екологичният ефект е значим. Казва се по-нататък в доклада на палатата, че всички плащания следва да бъдат обвързани с някакви екологични цели. Но а, следва да се грижим и за конкурентоспособността на европейското селско стопанство. И е, ако погледнем международните договорености и спогодбите с трети страни, е, е, малко от, от, от третите страни въвеждат такива изисквания, което съответно би накърнило конкурентоспособността на нашите земеделски производители. И все така трябва да, да адаптираме европейското земеделие е, към предизвикателствата на деня, към екологичните предизвикателства, но във всеки случай следва да се има предвид и спецификата на отделните производителни е, е, райони, на, на съответните култури, дори защото културите също се отличават с особени изисквания. И това с оглед на изискванията за кръстосано спазване, е, въведено по последната реформа на ОСП. И значи регионализацията трябва да се, трябва да се подчертая в този контекст. Благодаря. Äh, Благодаря за тази презентация. Вие ядахте е, ясно да се разбере, че това, е, което е, което всъщност се опасявахме, се случва, че всичко това е един, една фасада и нищо не се прави за околната среда. 50% от всичките площи са, попадат под екологизацията, е, казвате, е, но е, в такъв случай комисията би трябвало честно да каже какво е постигнала и какво не е постигнала с тази политика. Ако кажем, че плащанията нямат резултат и ефект върху околната среда, тогава трябва да си помислим сериозно при, следната реформа, при следващата реформа на, на ОСП да обвържем всичко това с съответните резултати. И ако имаме изисквания към земеделските стопани, трябва да ги обвържем с съответни резултати върху от работата им и тяхната дейност върху околната среда. Аз присъствах при преговорите и зная колко работа хвърлихме е, в е, това, е, както за да, за да подобрим допълнително нещата е, споменахте, ще се използва е, гъвкаво, за да бъдат е, занижени, т.е. използва се гъвкавостта, за да се снижат стандартите. Да, това минимализира и неутрализира ефекта. Ако премахнем екологизирането, след като то не, не се отразява на околната среда, защото се свежда предимно до бюрократични изисквания, е, тогава ако вървим по посока е, околната среда, трябва да е ясно е, какво ще заделяме за плащанията в бъдеще. да бъде ясно, че, че е, селския стопанин при е, пол, ограничени резултати в това отношение, ще получава по-малко средства и обратното. Е, за да се плащат средства за, на базата на един хектар, е, мисля, че това е, е не сериозно. Би трябвало наистина да изискваме и да обвържем плащанията с конкретни резултати. Благодаря ви за доклада. Ясно дадахте да се разбере къде се намираме. Вече една година мина от тези, тези промени. Ще се наложи сигурно нова корекция след след време. Споменахте Омнибус. Не виждам обаче дали с, чрез Омнибус може да бъде засилена и подобрено опазването на околната среда би трябвало при следващата градна реформа да подобрим и подхода и да обвържем всичко по-силно с резултатите. Кой? Следващият оратор. Благодаря, господин председател. В доклада се подчертава, че мерките за диверсификация на културите не са достатъчно и най-вече, че са по-малко ефикасни от сидбо оборота. До колкото не допринасят за обогатяване на почвите с хранителни вещества, а допринасят и за разпространяване на патогените. Впрочем, плановете за диверсификация по линия на, производство, на зеленчуков производството, имаше такава идея, която не бе възприета, можеше да подобри нещата. Идеята беше изоставена предвид договореностите в рамките на СТО. И това е прискърбно. Днес обаче нещата могат да се променят. Културите, фиксиращи азотът, следва да бъдат разпространени широко, а не само в екологичните териториите с екологичен фокус. По-нататък е, ясно се казва, че първоначалните намерения на комисията са били далеч по-амбициозни от е, в последствие приетите и следователно е, мерките, на които се падат 30% от преките плащания, не са постигнали очаквания ефект. Трябва да се даде далеч по-голяма е, възможност за избор, особено е, що се отнася до екологично насочените е, е, е площи. Е, не бива да се допуска повече отстъпление в тази област. Благодаря и аз се присъединявам към преждегрувшия. Не се ли опасявате, че е, ще се отслаби тази политика? Аз ще почна обаче по друг начин. Първо, благодаря за вашата откровен анализ на нещата. Всеки, който е, чете е, е, е, следи тази тема, е наясно, че е, по всичко това, което казахте, нищо ново не е, но въпреки това ви благодаря за това, защото е, интересен е погледа, който е, е това, че вие разглеждате темата през призмата на бюджета, защото става дума за пари на дънгоплатеца, поне в Германия гледаме на това така казахте, че е, парите трябва да се дават без, е, се, да, е, се отпускат без да се натоварва допълнително селския стопанин. Значи е, селските стопани би трябвало е, да, да се възползват тези средства, е, да не се ползват тези средства, ако не няма ефект от тяхната дейност. И а, горчивата реалност днес е, е тъжната реалност е точно това, че няма е, екологичен резултат и тези пари отиват в грешна посока. Значи те бават два пъти се отпускат по, погрешно. Те се отпускат първоначално е, погрешно е, и е, втори, повторно, без, безмислено и безполезно, без да водят до търсения ефект. Публичните средства в Европа трябва да се отпускат само за добавена стойност за обществеността, за някакви публични, за блага, за обществени блага и това е закон, който трябва да въжи абсолютно еднакво за всички. Тоест, ако е, значи закона трябва да е ясен и категоричен, е, постигаш е, съответните цели, екологични цели, получаваш средства. В противен случай е, никакви е, е, плащания. Това трябва да е пределно ясно, така че е, ви подкрепям в е, констатацията ви и трябва да кажа още нещо. Гражданите и в селското стопанство, пък извън, имат право да знаят е, в Европейския съюз кой за какво получава пари. А ние не можем да им обясним ясно е, къде отиват тези пари и за какво. Значи е, трябва да имаме ясни, ясна обосновка в бъдеще, защо селски стопани в Европа получават пари, допълнителни средства за селското стопанство. Защо определени групи, защото това вълнува хората, защо определени групи от населението получават е, допълнителни жертва, други не, защото други също могат да имат а, е, претенции а, е, за това. Значи, преките плащания се наричат преки, просто защото отиват пряко за определена а, цел. И е, това е моят е, призив. Моля, формулирайте ясни цели, е, простичко и ясно, е, формулирайте изискванията, е, за да, защото наистина е, всичко това е ясно. Никой от нас не може да твърди обратното, но е добре да го чуем от вас. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Яреб, за отличния доклад. Сметната палата на Европейския съюз наскоро от, откровено критикува екологизацията на ОСП с аргументите, че въпросните мерки са не само тежки за селските стопани, а имат ограничен положителен ефект. Е, твърде малък е относителният дял е, на този положителен ефект по обработваема площ. Е, не се променя селскостопанската практика, просто за да се получи достъп до плащанията. Всъщност какво трябва да кажем? Традиционната селскостопанска практика толкова ли е антиекологична? Е, ние не можем в на краищата да жертваме е, селските е, стопани, като ги изключваме от тези допълнителни плащания. Фактически ще могат ли земетелските стопани да очакват нещо осезаемо за себе си от екологизацията на ОСП? Господин Данте monsieur le président. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм доста изненадан от доклада и от неговото съдържание. Е, е, на празно търсих. Е, не мога да установя началната дата и отчетния период, на който почива този анализ. А ние е, е, добре е, знаем, че има един, един лак, в зависимост от намесата, от приемането на мярката до е, отразяването на някакъв положителен ефект на терена. В селското стопанство могат да изтекат години, 5-6 години. Ако става въпрос за е, е, или за е, е, постоянно затревените площи. Нещата влязоха в сила от 2013 година. В повечето от държавите членки на практика се прилагат от 2015 година. И а, а, стопани все пак а, са търговски субекти, те не могат от днес за утре да променят а, практиката си. А, докладът фактически а, почива на данни от втората година от а, прилагането на практика. И вече половината от площите междувременно са променили статута си е, с оглед на е, екологизацията и това вече е значителна стъпка напред. Ако съм съгласен с нещо казано от палатата, то е, що се отнася до, до целите, до показателите. Е, наистина, в началото на реформата, ако бяхме малко по-наясно, какво точно конкретно преследваме, нямаше да е толкова трудно да се премине от думи към дела. Възникват редица въпроси от чисто технически характер по най-конкретните мерки за фиксиране на въглерода в почви, за опазване на почвите, за повишаване въздействието на земеделието върху климата, подобряването и, и, и най-голямото предизвикателство в по-голямата част от страните е широкото разпространение на тези методи, на тези похвати. Става въпрос за пренос, за трансфер на знания. Това би трябвало да занимава преди всичко доклада. В края на краща ОСП е преди всичко економическа политика чиято цел преди всичко е селските стопани да бъдат компенсирани за това, че европейският потребител не жела или не може да заплаща хранителните продукти по тяхната себестойност. И по този начин се намесва на държавата с, с, с държавните средства, за да се гарантира един приличен минимален доход на земеделските стопани. Благодаря. Следващият. Господин Декастро, благодаря преди всичко, благодаря на Сметната палата за презентацията по една толкова важна тема. Много пъти в нашата комисия сме обсъждали въпроса, когато обсъждахме омнибуса, а, обсъждахме с много гласове и за и против а, какви ще са решенията, които ще са най-благоприятни за а, сектора. И вече остава индивидуалния избор между различните избори. Дали да се премине към сидбооборот, дали към диверсификация на културите и съответното подпомагане. В от Швеция до Кипър имаме огромно разнообразие и от там различни мерки за екологизиране, които трябва да са съобразени с обективните условия в страната. Имахме и предишен доклад, който предхождаше началото на реформата на ОСП. Идеята беше всяка държава членка да направи своя избор на основата на обективни критерии и съобразно особеностите си. Това е една гъвкавост, да се направи избор, примерно, дали да се прилага сейдбооборот или диверсификация на културите. С реформата в 28 държави членки, които имат своите национални политики, се превръщат в една хомогенна маса, в която не се отчитат никакви особености. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря и за представането на този доклад. Четейки го, виждам, че всъщност малко, на малко факти почиват от е, на Сметната палата. Значи имаме 20 е, е, хиляди хектара постоянно затервени пасища, съответната цифра угър и така нататък, 20, и 20 хиляди в за малки ферми не можем е, абсолютно всичко да е, разглеждаме през призмата на екологизирането. И е, сега би трябвало сметата, сметата палата да отчете и междинните е, е, резултати от всичко. Имаме 40 хектара. Е, преди това е, е, междинните е, реколти всъщност е, се е, събират през есента, те остават през зимата и се прибира реколтата на, на, на пролет. Вие тези фактори не ги отчитате в своя доклад. Затова казвам, че във вашия доклад липсва конкретна експертна оценка оценка. Е, извинявайте е, обаче, че, е, извинявайте, че критикувам работата на Сметната палата, но ми липсват наистина конкретни експертни знания в него. Благодаря, господин председател. Аз присъствах на представането на този доклад вчера на заседанието на бюджетната, бюджетно-контролната комисия и трябва да кажа, че там атмосферата беше съвсем различна от наблюдаваната днес тук. Сякаш живеем тук в тази комисия в изолация от останалата част от света. Не си даваме сметка какво се говори зад гърба ни. Един колега тук заявява, че не струвало много 8% от бюджета на Съюза по време, когато се води оживена дискусия за общия размер на бюджета, предвид британския изход, разпространяват се доклади за бъдещето на европейското финансиране – и за това каква дял от бюджета ще отива за селското стопанство. И вчера, ако присъствахте на заседанието на бюджетната комисия, ще да си дадете сметка, че много трудно ще запазим сегашния относителен дял от бюджета за ОСП. Аз ще направя всичко по силите си, но няма да е лесно. И сега Европейската сметна палата, според мен, е своеобразен барометър – или ако щете термометър, който ви показва каква ви е температурата. Не ни харесват показанията на термометъра, но не е виновен термометъра. Не можем да казваме, че термометърът е развален. Реалността, за съжаление, е такава, че трябва да се направи нещо, тъй като европейските данакоплаци, а и е, неговите представители, не членуващи в тази комисия, далеч не смятат, че нещата вървят прекрасно. И ние трябва да отстояваме бюджета си и когато ни предупреждават, че той не се изразходва добре и че държавите членки следва да, да направят по-целесообразен избор, ние трябва да се вслушаме. Аз познавам случая на Ирландия и съм убеден в това – някои земеделски стопани получават 300 евро на хектар, други получават 30 евро на хектар по линия на екологизацията. И това очевидно не върви. Това е проблем. Е, критикувал съм и, и до сега е, е, слабата посещаемост, прочем, на, на заседанията на нашата комисия. Тук трябва да е претъпкано, да няма, да няма къде да седне човек, защото чувам разни колеги леят крокодилски сълзи а, е, а, на, на, на общата сълскостопанска политика, а когато дойде а, време да, да присъстват, да свършат работа, ги няма. Ja myślę, że chyba. Smiatam колеги, че наистина, що се отнася до екологизацията, плащанията не, не са най-ефикасния начин. От друга страна, въпросът за плащанията е въпрос за доходите на селските стопани и за тяхната запазваща се способност. Ще може да се изкажете е, е, по-нататък е, по, по темата, но е, всъщност не, въпросът се свежда до действието на преките плащания, които имат двояк смисъл. От една страна да осигурят приличен доход на земеделските стопани, от друга страна да екологизират селското стопанство. Господин Попович има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ярев, за това, че направи своето изложение пред нас. Е, е, докладът е, е коствал усилия на Сметната палата, която в изпълнение на, на своя мандат, разбира се, се е постарала да оцени, да, да провери начина по който се постигат формулираните от комисията и от държавите членки цели и се констатират недостатъци, слабости а, и те са реални, не, и, в това число и наши. Е, не сме формулирали правилно и конкретно целите на политиката. Ясно трябва да се заяви, че средствата, които се отделят за селското стопанство, са призвани да, да осигуряват качествено продоволствие в е, Европейския съюз запазване на природните богатства и прочие. А, а от друга страна, те са все по-недостатъчни за селските стопани. Ако погледнем доходите на селските стопани, все така ще видим, че те са далеч по-низки от доходите в други е, сектори на економиката. И трябва да се направи така, че селското стопанство е, да, да бъде един е, по-привлекателен отрасъл. Е, трябва да се направи всичко, да се е, облегчи живота на селските стопани, тъй като той и така не е лек. Добре, 30% отиват нали, за преките плащания. И при това системата се очаква да въздейства цялостно върху селското стопанство следва да се запитаме дали конкретно формулираните мерки наистина гарантират подобряване качеството на, на елементите на околната среда. Тоест, дали средствата, които се харчат, се из, изразходват а, правилно, така че околната среда да, да, да се пази, да, да не се задълбочават а, последиците от изменението на климата. И при това възниква и другия въпрос. 50% <coughs> от преките плащания да отиват за 10% от площите, на които пък се падат 2% от продукцията. Това, това не е логично. И, и новата политика на екологизация трябва да бъде преработена така, че да е конкретно ясно какво се търси и как ще бъде а, а, постигнато вече върху 80% от, от площите. Али, въпросът е 5%, от друга страна са много специфични случаи. И общо зато аз трябва да ви кажа, смятам, че докладът не е отрицателен. Той повдига важен, фундаментален въпрос. Пита се, какви ще бъдат целите ни за напред. Това е значим въпрос още повече, че средствата на площ ще намаляват. Ще възниква въпроса за смяната на поколенията в селското стопанство, стимулиране на младите земеделци и ще трябва да се направи така, защото по-голяма част, мнозинството от селскостопанските производители да провежда дейността си по екологосъобразен начин. Не става въпрос за опазване на околната среда и за запазване на самото селско стопанство. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Мисля, че Мишел Дантон каза нещо много уместно. А именно, че постигането на екологични резултати за 2-3 години е трудно измеримо. Мнозина от нас, членове на тази комисия, не бяхме удовлетворени от предложението на Комисията за екологизация по, по време на последната реформа и се опитахме да го подобрим. Но, но в крайна краща това е, е един а, е, е деликатен и и внимателен подход на комисията а, за екологизация на първия стълб. И това в крайна краща е постигнато. Освен това, според мен няма никакво противоречие в направения извод, че плащанията за екологизация са всъщност плащания за поддръжка на дохода на земеделските стопани. Ми първия стълб поначало е това. Ние просто разделихме плащанията по първия стълб на две. И е, земеделския стопанин, като получава парите, гледа на тези пари като на доход за, за препитанието му. И, и критерият тук трябва да бъде среден селскостопански доход в Европа. Да, някои получават много пари. Това трябва да се промени. Но нека оставим тези крайности на страна, нали, за, за които непрекъсно пишат вестниците и така нататък. Трябва да се спрем на средния селскостопански доход. В тази връзка няколко въпроса. По-настоящем Сметата палата а, е, проучвали съобщението на, на комисията, излязло наскоро, за бъдещето на ОСП. Е, обезпокоена съм от няколкото пункта във вашия доклад, е, в доклада на Светната палата, посветени на бъдещето на ОСП. Понеже ако упростяването от една страна и вашите предложения от друга страна бъдат сложени на, на едно, просто няма да стане. Онова, което се предлага е изключително комплексен подход към екологизацията, който според мен няма да сработи. И аз съм разтревожена от това. Е, между другото, че много добре функциониращи екологични системи, естествени хабитати, се унищожават, за да се създаде на тяхно място такава схема, която да удовлетворява формалните изисквания за екологизация на Европейския съюз и доколкото разбирам от вашия доклад, вие сте против това. Не може да се възнаграждават селските стопани за онова, което те така или иначе правят за екологизация. Радвам се, че кимате утвърдително. И разбира се, категорично трябва да заявим, че една от големите вреди, които сме причинили в Европа, е, че не сме допуснали естественото земеделие, което е екологосъобразно, да бъде възнаградено по ОСП. Bardzo dziękuję pani poseł pełni podzielam погледи и оцени пани Ишигоджи. Така, абсолютно да, това беше много важно становище за екологизацията. Благодаря, господин председател. Много интересно беше е, представенето на Сметната палата. Аз лично често разговарям с е, селските стопани, земеделски стопани и знам колко е, болезнен е този въпрос за тях, колко чувствителен е за тях. Е, много неща не можахме да прозрем преди да, да лансираме тази програма. Някои имаха твърде големи очаквания, други твърде занижени. Е, всъщност за някои, е, някои не получиха това, което очакваха. Вие казвате, че е, хората не са получили очакваното защото не са постигнали необходимия екологичен ефект. Но да помислим за селския стопанин. Той е, е изпълнил изискванията, значи ако не ги е изпълнил, не получава плащане. Значи той, ако е, е извършил, е, изпълнил всички изисквания е, и не е получил това, което трябва, значи те са твърде завишени, тези изисквания и са не, е, е, необосновани. Е, просто ми е интересно да разбера е, какво ви е довело до този, навело на този извод. Важното е, че фермерите имат право на допълнителна дейност, която има, води допълнителен разход, но пък не получават допълнителни средства. Парите, които са, с които са разполагали преди, са просто преразпределени между различни програми. Фермера смята, че това са средства, които му се полагат и се старае да минимализира разходите. Ако искаме да разширим конкретните програми, трябва да помислим и за това. В противен случай фермерите ще търпят загуби, печалбата им ще пада, както споменаха някои колеги, и фермерството ще губи своята привлекателност като отрасъл. И сега се наблюдава вече тази тенденция, защото хората в селско стоманство получават половината на на това, което е, се получава в е, производството. Така че ако не е, ги компенсираме по някакъв начин, имаме проблем. Няма да имаме висококачествени производители на продоволствени стоки за прехраната на европейското население. И друг въпрос. Какво смятате? ако възлагаме едни и същи задачи на всички, т.е. екологизирането е, поставя едни и същи не пред всички, но плащанията са различни, те са доста неравномерно разпределени. Възможно ли фермер, който получава 50% от е, е, е, плащането на друг фермер, е, но за една и съща работа, за постигане на една и съща цел? Какво мислите по този въпрос? Е, Благодаря е, с е, председателя. С това приключваме с изказванията и сега ще дам думата на... Е, а, всъщност не, господин Буда иска думата. Благодаря, господин председател. Наистина, важно е да имаме достатъчно средства, е, селски стопани да имат достатъчно средства да водят да един е, достоен, е, да имат достоен живот. Е, но трябва да сме наясно също, че е, земеделски стопани имат и разходи, е, за което осложнява нещата. Напоследък в селските райони се натъкваме на много проблеми, а, а ни трябват висококачествени хранителни продукти за всички граждани. Аз съм посещавал земеделски стопани в домовете, му, домовете им и те наистина споделят с мен проблемите си си, е, е, говорят и за санкции, е, че е, понякога те е, биват наказани за допуснати грешки, просто защото е, не достига до тях достатъчно е, информация. Е, е, че е, всъщност те стават жертви на е, това, че не съзнателно нарушават някои норми и след това биват съответно санкционирани за тях. Госпожа Кагнбах, първо да благодаря на Сметната палата и на сътрудниците там най-сърдечно за тяхната постоянна работа, е, за нашето добро сътрудничество и благодаря за това, че са тук днес. Радваме се, че можем да обсъждаме тук този доклад, да чуем различни мнения. Е, много от проблемите е, доизясниха. Трябва да подчертая, че наистина е, с напускането на Обединеното кралство, за голямо съжаление, е, ще се изправим пред една финансова дупка от 12 милиарда евро допълнително и за това Европейския съюз е, би трябвало да промени политиката си в много области, за да компенсира това. Е, когато е, говорим за тези 12 милиарда или пък е, екологизирането, ще кажете, екологизирането е капка в морето по отношение на тези суми, но не е точно така. Второ, Прав сте като казахте, че екологичните средства не са измерими в за една-две години. Е, наистина, когато наблюдаваме е, процесите в селско виждаме колко е, трудно се наблюдават резултатите, именно защото тук се намесва и интервенционната логика, кога и в какви случаи се намесва комисията. Проблемът проблемът ще си остане и в е, бъдеще. Е, сега знаем е, философията дали трябва да сме максималисти, дали да търсим, дали можем да постигнем всичко или частично, но проекти като Еолиза и други биха могли да се използват, за да е, имаме достатъчно информация е, и данни, за да е, имаме ясна картина за това е, къде е, и как се разпределят средствата е, трябва да помислим и за проблеми като е, е, почвите, качество на почвите, биоразнообразието. Да имаме, трябва да имаме ясна стратегия, съвместно изработена и да сме наясно, че екологизирането е, е не е просто на книга, а е една, един процес, който е, ще доведе до конкретни резултати. Е, сега някои колеги казват, е, земеделски стопанти си, си вършат работата, е, трябва да ги да продължим по същия начин, да ги оставим да правят това, което са правили до сега, но тази логика на мен не ми харесва. Заради трябва да отстояваме интереса на, денакоплатеца. Денакоплатеца има право да знае какво се прави с неговите пари, дали те допринасят за общото благо, дали има добавена стойност от тях и именно е, Сметната палата е, не може да изпълнява тази си контролираща функция, тъй като липсват е, съответните параметри от тук и е необходимостта от такива е, дискусии, е, които водим сега в контекста на новата многогодишна финансова рамка. Трябва да имаме наистина достоверни данни, за да знаем тези публични средства, да, да сме наясно дали публичните средства се разходват за постигането на за обществено благо. Е, за обще... създаването на обществени блага. Благодаря. Представителя на генерална дирекция Агри, е, господин Армеско, има думата. Thank you very much, Chairman. First of all, I would like to thank you, I think, for the opportunity to... Благодаря за тази възможност да обменим мнение по е, конкретния доклад на Сметната палата. Наистина много интересно е, беше дискусията, е, която е, е около този централен ключов въпрос за смисъла от, и особено в контекста на промяната на обща стопанска политика. Сега а, мисля, че е, констатати... ние приемаме констатациите и препоръките също ще, вземат, е, ще бъдат взети предвид, когато а, е, е, форм... създаваме новата архитектура. Сега за конкретните еко... мерки по екологизиране е, признаваме, е, че е, много от вашите констатации, но трябва да внимаваме, когато и да вземем предвид времето, което протича между интервенцията и вече резултатите стана дума когато тази сутрин за това. Искам да посоча, че някои констатации на Сметната палата според нас са важни за подобряване на е, околната среда, но е важно е, заключенията на е, Сметната палата да бъдат погледнати от, е, през съответната призма. Първо, екологизирането има възможност, потенциал да засили е, екологичните резултати на ОСП в сравнение с предишния, предходния период, тъй като 77% е, е наистина е, важен показател. 77% от сълскоманските земеделските площи в Европейския съюз отговарят на изискванията за екологизиране. Тук говорим за процент, за площи, процент земеделски земеделски стопани, не площи. 25% са е, мерки по екологизирането, така че потенциала на тази политика е доста значителен. добри, е, след това, когато говорим за добрите земеделски практики, те се подобряват благодарение на е, тези изисквания. 30 Сметата палата 37% е, променят е, е, практиките си по отношение на екологично насочените площи според Сметната палата. Тук виждаме все пак един добър процент изпълнение което се отразява и добре на околната среда. Основната критика на Сметната палата и това се чу и в дискусията си сутрин според тях е, зелените плащания е, са за практики вече предприяти, извършени от е, земеделските стопани и тук се намесва въпроса с инетната печалба. Сега така наречените цели по озеленяването подпомагат създаването на екосообразни. Е, но произведени стоки. Е, много важно е да се има предвид, че е, екологизирането не функционира като агроекологична мярка, която има за цел да компенсира фермерите чрез промяна на практиките, чрез всъщност чрез разходи, които им които се налагат поради въвеждането на тези марки. Е, зелените плащания е, предотвратяват влушаването на практики, за които старахме, е, стана дума тази сутрин. Видяхме 30 години тенденцията към интензификация и монокултури се задълбочаваше и сега чрез екологизирането се опитваме именно да спрем тази тенденция и да я преобърнем доклада на комисията от 2016 за първите резултати от изпълнението на е, екологизацията сочи, че е, изпълнението не дава възможност да се използва на пълно потенциала на екологизацията. Това трябва да се отчете. Ето защо комисията миналата година предложи да се опрости, хармонизира и подобри, е, да се опростят и подобрят някои от изискванията. Такова подобряване е, бе е, направено чрез, постигнато чрез е, някои от новите правила. Сега добре е да погледнем и отвъд 2020 година. Е, комисията е съгласна с Сметната палата, че в много страни екологизирането е въведено в сегашната му форма, която обаче е твърде сложна, твърде бюрократизирана е, и недостатъчно гъвкава, за да от отговори на е, необходимото ниво на екологична амбиция. Обеден е, съм, че трябва да е, си поставим, да сложим много по-високи амбиции, много по-ефективно да работим в това отношение в бъдеще. Ето защо комисията и в съобщението, което прие миналия ноември за бъдещето на продоволствието и земеделието, говори за зелената архитектура, от която която е, екологизирането е част е, и констатира нуждата от по-добри резултати и повече опростяване. Ето защо новата зелена архитектура, която ще стъпи върху положителния опит да трупан е, до сега, той не е малко, е, но стъпва и върху е, е резултатите при спазване е, разбира се, е, съчетано с новите технологии, е, тази нова политика за екологизация ще отчете всички тези фактори, ще бъде предложена до края на тази година готвим и стратегически план за това как да бъдат постигнати екологичните и климатични цели в контекста на цялостните европейски е, цели и е, съответните условия за всички плащания по ОСП. Това е нов е, логика на интервенцията на Европейския съюз, която ще бъде, всъщност, предстои да бъде превърната в законодателни предложения. Благодаря. Thank you for all the questions and all all the opinions that you have raised. Uh, Благодаря за всички въпроси и изказвания. Една основна а, тема, която пронизваше всички изказвания, е за целите. Но ние сме аудитори в Сметната палата. Ние не определяме целите и господин Богович, много други казваха, че не са ясни целите. Ние не можем да ги определим. Затова ние се съсредоточаваме върху мерките. Как да се прилагат, ефективни ли са или не, но съм напълно съгласен, че трябва да се започне с целеполагането. Първо трябва да се види каква е целта на мярката, дали е истинско екологизиране, дали е поддържане на определено равнище на доход или някаква друга цел. Ето това вие като са законодатели с комисията и съвета трябва да направите. А ние като аудитори можем да проверим как тези цели се изпълняват. Вчера на заседанието на парламентарната комисия КОНТ чухме че няма разпределителни плащания, че всички получават плащанията, каквито са имали и преди екологизирането. Тоест, особена разлика в земеделската практика няма. В голямата промяна от 2013 година в политиката пак се постави въпроса какви са целите на екологизирането. Но пак повтарям, ние сме аудитори. Сметната палата не определя целите, които се задават от съзаконодателя за бъдещето. Господин Дамтен попита какво е въздействието върху околната среда след толкова години. Ние установихме, че само в 5% от стопанствата в Европа се наблюдават някакви промени. Реално дори е по-малък процентът, защото единствената промяна реално в повечето случаи е спазването на забраната да се разорават постоянно затревени площи, което не е някаква допълнителна дейност не виждаме голяма промяна и благоприятно въздействие по отношение на биоразнообразието, околната среда или климата. Госпожа Магинес каза, че земеделските стопани трябва да бъдат възнаградени за действия, които вече правят. В много различно положение са стопанствата – някои земеделски стопани работят прекалено интензивно и вредят на околната среда. Други е, спазват добрите практики. Затова трябва да се отчитат различните видове земеделие и различното положение в отделните държави членки. Господин Декастро попита за диференцирания подход към държавите членки? Няма ли да имаме 27 различни е, земеделски политики в бъдеще? Да, ние сме съгласни, че условията в някои държави членки са различни и за това има диференциране на мерките, например ЕФАС, е, схемата за екологично насочените площи. На страница 27 от нашия доклад казваме, че Нидерландия и Полша – са възложили проучвания за най-подходяща практика. Проучванията са направени, експертните становища са дадени, но след това никой не се е вслушал в тях. 27-те държави членки имат своите е, особености, своите проблеми, но така или иначе обща цел трябва да се постигне със съответните мерки. Госпожа Магинес зададе въпроса дали ще направим нещо по съобщението на комисията. Дали от наша страна ще има някаква стъпка? Да, ние подготвяме информационен документ за бъдещето на ОСП. Той ще излезе през март, така че ще има достатъчно време е, при, е, да се обсъди заедно с обсъждането на МФР. Господин Ропе, постави въпроса за различния размер на плащанията в различните държави членки. Това е проблем не само с екологизирането. Зелените плащания са свързани с основната схема за плащания, а разликите проистичат именно от тази основна схема. Зелените плащания са просто процент от а, а, другите. Знаете, че има един процес на постепенно изравняване на тези плащания, които трябва да се уеднаквят в бъдеще. Беше посочено, че земеделските стопани правят каквото се иска от тях. И е, че екологизирането усложнява работата им, затова те търсят най-лесния път за да могат да отговорят на изискванията за получаване на зелени плащания. Затова ние казваме, ако няма някакво съществено предимство от екологизирането, то зеленото плащане е просто един допълнителен начин да се усложни схемата за плащания в ОСП. Затова се стремим към опростяването. В областта на екологизирането обаче, без съществени предимства, без очевидна полза, зеленото плащане е поредното административно осложнение. Ето това може да обясни защо а, земеделските стопани не променят а, дейността си, а просто получават повече за все съща дейност. Мисля, че като цяло вашите становища и мнения по един или друг начин се въртяха около целите на политиката. Аз мога да говоря само за констатациите в нашия доклад. Те не се отнасят до целите. Благодаря. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa, bo my mamy inne postrzeganie. Документът е, ще бъде е, представен на Парламентарната комисия по селско стопанство. Разбира се, нашата основна насоченост е към замеделието и селските стопани, но разбира се и опазването на околната среда в комисията по контрол на бюджетите е засегната другата позиция, другата гледна точка и е необходимо да се поясни, че тук се занимаваме с специфичната проблематика на ОСП, докато оставам с впечатлението, че парламентарната комисия КОНТ следи за правомерното изплащане на средствата на земеделските стопани, което е един малко по-различен ъгъл. По въпроса дали всяка от 28-те държави членки ще си има своя ОСП. Не, условията могат да са различни и съответно да се отчете състоянието на околната среда, традиционния размер на стопанствата и така нататък. Но а, обща селскостопанска политика си остава обща селскостопанска политика. Ние не ограничаваме а, гъвкавостта на а, държавите членки държавите членки имат право да съобразяват мерките с особеностите на тяхното земеделие. Многообразно се прилага ОСП именно поради това, многообразие на страните. Не могат да си представят, че ще бъдат предписани едни и същи цели за всички. Естествено всички искат да противодействаме на измененията на климата и няма значение дали сме на юг или на, а, на север. А, всички искат да противодействат а, на неравенството, което наблюдаваме. И за това тук а, стои този въпрос. Може би ще напиша едно писмо до председателя на парламентарната комисия за контрол на бюджетите, КОНТ, за да обоснова нашата а, позиция. Добрите намерения не винаги са в а, полза на изпълнението на ОСП. Твърде малко са младите фермери и трябва да помислим защо няма, дори когато няма никаква грешка. Защо тогава те са толкова много? Еми защото а, не се подпомагат достатъчно.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 Много се извинявам, вие изразявате личното си становище, имате пълно право, вие сте член на тази комисия, както всички останали, но вие не говорите като председател на парламентарната комисия. Имате право да обобщите на комисията, но не когато налагате вашето становище като общо. А, аз в самото начало започнах с това, че изразявам личното си мнение. И го изразих. Са поправки. Разбира се, че има различни становища, ще бъдат предложени изменения, ще ги гласуваме. Не е хубаво да говорим за колонизацията. Използването на такова а, понятие не обслужва целите на ОСП. Имате възможност сега да се изкажете. Не съм съгласен с вас. А, това, което казвате, не е така. Казва се, че трябва да защитим земеделските стопани. С две ръце се подписвам. Мисля, че още по-голяма част от бюджета на Европейския съюз трябва да отива за висококачествени страни, храни, за продоволствена сигурност, за замеделските стопани. Нека да не търсим вината овестителя, който ноши лошите вести. Мисля, че не бива да се затваряме в черупката си. Аз получавам толкова много писма от земеделски стопани. И двойно повече от хора, които представа нямат. Как действа ОСП? как се подпомагат а, земеделските стопани. Ние трябва да обосновем своите искания. И а, бакалниците, и фризьорските салони, и те искат а, да оцеляват. А, но трябва а, да сме наясно и да мотивираме плащанията за земеделските стопани. Еми, нали това казвам и аз. По въпросите на земеделието ще напиша а, едно писмо а, до парламентарната комисия Конт. Въпросът е как ще работим с Сметната палата в бъдеще – идват представители на различни организации, отправят критики, понякога одобряваме, друг път не одобряваме съдържанието на докладите. Вероятно е добре да имаме редовен контакт. Станалото днес не бива да се повтаря и в бъдеще. Правилно казахте, е, че тук са представени констатациите, ние също представяме нашите позиции. На някой може да не им се хареса, но това е част от подготовката на реформата. Ако ние не признаем и нелицеприятното съдържание на някои доклади, няма да стигнем до никъде. По-скоро трябва да си правим изводите. Съгласен съм с вас. Винаги съм казвал, че трябва да вземаме предвид позициите на Европейската сметна палата. В никакъв случай не съм искал да засегна. Господин Богович, последния оратор. Хвала. Е, Разумливо да се ту вси съвсем не стринемо. Я се ту. Да, очевидно, че не всеки може да се съгласи с всичко. Аз, например, не мога да приема твърдението, че нищо не се променя в селското стопанство. Аз съм израсъл в една ферма, занимавам се с селско стопанство от 84 година насам. И категорично мога да кажа, че междувременно в Словения, особено след присъединяването към Европейския съюз, успяхме да въведем немалко промени. И тук в парламента нашата комисия няма право да твърди, че нищо не се е променило. Селскостопанската практика днес е далеч по-благоприятна за околната среда, отколкото в миналото. Във всеки случай, разбира се, колективният ни дълг е да се стремим да подобряваме нещата все повече и повече. И тук, в, в комисията, ако говорим такива неща, селските стопани получават пари без да са ги заслужили, как ще отстояваме бюджета на ОСП в такъв случай? Напредъкът е значителен в много отношения. И от тук нататък трябва да се подходи творчески, да се търсят решения, благодарение на които от една страна ще може да се запази бюджета, който отива пряко е, е, селските стопани, след това е, да се мотивират младите да, да навлязат в селското стопанство. И сега, разбира се, а, аз мога да не съм съгласен с едно или друго, но това не означава да бъдем непримирими.